Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Нека да започнем нашата сесия, посветена на еврото. Заповядайте. Господин Янко, благодаря. Уважаеми колеги, скъпи приятели, добре дошли. За мен е чест и удоволствие да споделям заедно с господин Гвалтиери председателството на тази тематична сесия. Скъпи приятели, трябва да ви кажа няколко думи, за да можем да положим основите за нашия дебат днес. Нашата тема е Европо, еврото на 20 години, пътят напред. Много сме благодарни на унези, които са се отзовали на нашата покана да се изкаже днес господин Сантено, председател на Еврогрупата, господин Дегиндос, заместник председател на Европейска централна банка Пьер Московиси, член на Европейската комисия по економическите и финансови въпроси, данчното облагане и митниците. Той и както и другите му колеги, съгласиха да участват в нашата сесия и да се изкажат по тези важни и чувствителни за всички теми. Няколко думи по организацията. Преди да дам думата на нашите оратори, бих искал накратко да кажа какъв ще бъде реда. Искам да подчертая, че както обикновено ще положим максимални усилия за това колкото се може повече участници да изразят своето мнение, въпреки че времето ни е ограничено. Предвид това, че и много участници, искам да ви помоля да отчетете, че след уводните бележки няма да има възможност всички да вземат думата, след като изслушаме нашите гости. Затова ви моля да се изказвате не повече от 2-3 минути, това ще бъде показано и на екрана, на часовника. Но може би ще наложи да ограничим времето още повече. На вашите места, на вашите банки, пред вас ще има формуляри, които ще ви позволят да посочите, че искате да вземете думата. Ако искате да се изкажете, попълнете формуляра и под го предайте на разпоредителите. Това въжи и за депутатите в националните парламенти и депутатите в Европейския парламент. Като цяло ще се стремим да разпределим времето за изказване последния начин. Двама депутати от националните парламенти и един депутат от Европейския парламент. И отново, ако се окаже необходимо, можем да променим и този формат по време на разискванията. Сега искам да хвърля моста между дебата вчера и днешната ни сесия и ви моля да бъдете честни, директни, откровенни вашия подход. Днес пред нас виждаме макроекономически подход, но имаме също така нови ръководители на институциите, нови министри, нова пътна карта, програма за реформи във всяка държава членки е посветена на инвестиции в научно-следователската и развойна дейност, иновациите, човешкия капитал. Но и вчера ние разбрахме, че говорим за единен пазар, но има държави членки, които сключват двустранни спогодби, които неблагоприятно влияят върху цените. Виждаме също така, че броя на заетите увеличава, но виждаме, че качеството на трудовите договори страда, намалява броя часове заетост също така виждаме, че има затруднения при справянето с измамите, укриването на данъците и прането на пари. И се губят стотици милиарди евро. Също така вчера чухме, че има затруднения при създаване на механизма за гаранции за банките. Има много теми, които заслужават нашето внимание. За това ви призовавам да предложите вашите решения, вашите наблюдения, за да можем да допринесем за виждането на това каква следва да бъде реформата на европейското ниво. Сега дам думата на господин Гвалтиери и след това ще се изкажат поканените оратори. I think this is, uh discussion today. Благодаря. Мисля, че днешната дискусия е и честване, е, защото ние с радост отбелязваме 20 е, години на едината валута. Това е повод да направим равносметка и да видим а, е, на къде да вървим. А, много се радвам, че сред нас са толкова изтъкнати оратори. Искам да благодаря на всички ви че сте тук. Обеден съм, че дебата ще е особено оживен и интересен. И така, първи, първи днес ще чуем господин Марио Чентено, който е председател на Еврогрупата. Заповядайте, имате 10 минути. Господин Чентено, имате думата. Добър ден, благодаря господин председател. Почитаваме европейски депутати, депутати от националните парламенти на Европейския съюз, заместник председател на Европейска централна банка, комисари, дами и господа. Чест е за мен да говоря пред вас, когато отбелязваме 20 годишна на еврото и да говорим за бъдещето му не за първ път говоря пред парламента и в рамките на парламентарната седмица, нещо, което приемам като особена чест. За нас е много важно да участваме в европейските дискусии. Еврото днес не е само символ на европейската самоличност, а и втората в света по влияние валута. Подкрепата на нашите е, граждани за еврото не е била по-висока. Но никакъв момент от историята ни през миналите 20 години не е бил лесен е, кризата с държавния дълг разкри някои проблеми в политиката и в конструкцията на в времето и все пак чрез политика и действия ние успяхме да имаме силно евро. Единственото ни валута повече от винаги е котва в нашия стремеж за повече растеж и работни места. Работното работата ни е такава, че повечето от традиционните конвенции се а, а, трябва да докажат своята годност. А, днес имаме оживена глобална конкуренция. Това засилва политическите рискове и дава и налива вода в мелцата на популистите. Нарастването на а, нивата на доходите е факта, както и 22 периода на растеж. И въпреки това нараства и надоволствието. Какви са корените на това? Ние искаме хората да имат доверие в днешния и утрешния ден. Както виждаме, 1,5% ръста на държавите членки на еврозоната до 2015 и имаме най-низките фискални затруднения. А, но не бива да забавяме своето действие. Трябва да направим така, че економиките ни да бъдат по-приобщаващи и по-устойчиво устойчиви, е, приобщаващи. Това лесно се обяснява. Като цяло, средно погледнато, имаме ръстно, нараства броя на гражданите, които са в най-низката и в най-високата група на доходите, което лесно се прикрива, като се изчислява средната стойност подобряване на, на приобщаването означава да подобрим позициите на мнозинството, а не на малцината. Растеж за всяка и всички страни в Европа трябва да можем да се ползваме напълно от ползите от единната валута. Много са стъпките, които вече са предприяти. Започнахме изграждането на банков съюз, създадахме Европейския механизъм за стабилност. Имаме механизъм за координация на политиките и на национално ниво се предприеха редица трудни реформи, важни за стабилността това е добре, но не е достатъчно. Целта не е постигната. Еврозоната работи за задълбочаването на монетарния съюз. През декември миналата година това бе претвърдено на нашето заседание трябва да се изгради един фонд, който а, да се ползва а, при а, затруднения, Rainy Day а, Fund, който да бъде като последна резерва. А Еврогрупата получи мандат да работи и юни месец се очаква да даде конкретни резултати през следващите месеци. Ще работим по три основни задачи. На първо място да подготвим премени по договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност. На следващо място да работим за следващите градивни крамани от изграждането на банковия съюз за решаване на въпроса с оздравяването при финансови затруднения. И на трето място, основен камък в историята на еврото. Аз съм убеден, че този инструмент за резерви но финансиране ще бъде ключов за бъдещето. Да поясня а, как се породи той. Той се роди от общото ни разбиране, че имаме сериозен пропуск в нашата единна валута. Трябва да имаме специален бюджетен инструмент. Това означава, че бюджетният инструмент за еврозоната ще съществува паралелно с другите, които а, са на разположение на всички държави членки, с които финансираме още си политики. Не става въпрос да се отдели една част от многогодишната финансова рамка е, на две и единията, е, едната част да работи само за еврозоната, другата за останалите. Става въпроса за това да ползваме това, което имаме до сега и да повишим привлекателността на еврозоната. Трябва да осигурим и подкрепа и а, ускоряване на желаящите да се присъединят към нея. За това е необходимо да се предоставя и техническа помощ. Два, две паралелни цели преследваме – конвергенция и конкурентоспособност. Сега обясня защо това е логично решение и за, две, и за двете конвергенцията към еврото ще е, подобри стандарта, едно от основните е, обещания на еврозоната, но за еврозоната това означава, че всеки дисбаланс може да е, се отрази негативно на всички останали. Кризата по, показа, че това е реална опасност. Обратно, институционните структури, бизнес циклите, колкото бъдат по-интегрирани, по-силно ще бъде еврото, колкото по-ефективни са монетарните политики, толкова повече са ползите от е, членството в еврото. Също се отнася до конкурентоспособността. Тя е от основно значение, за да може всяка страна да се изправи достойно срещу технологичните а, економически промени. А поради сегашното състояние на еврото, то не може да откликва адекватно. Затова е важно конкурентоспособността и конкурентоспособността да и конвергенцията да се разбират адекватно и да са част от националните политики. И именно тук е ролята на евробюджета. Как този инструмент ще подкрепя конвергенцията и конкурентоспособността в еврозоната. В многолища финансова рамка има редица инструменти, които са насочени към редица цели. Те трябва да допринасят към това, което вече имаме. А именно да се способства реализацията на, на политики, които оптимизират използването на ресурсите и на труда и на капитала навсякъде в, нашето пространство. За това са необходими редица реформи, включително трудови реформи за решаване на, на сегашните предизвикателства особено по отношение на подпомагането на инвестициите, в частност инвестиции от, на публични средства. Инвестициите могат да бъдат целенасочени към конкретни области на политиката. Висше образование, инфраструктура, развойна и проучвателна дейност за целенасочените и стабилни инвестиции ще помогнат на економиките да се адаптират и ще направят системата като цяло по-устойчива и конкурентоспособна бюджетният инструмент може да бъде само допълнение към националните политики. Това не е инструмент, който ще свали от бремето на националните органи отговорността и задачата да се справят с определени задачи и да подемат съответните инициативи. Трябва да разгледаме въпроса как ще се финансира този инструмент. Няма някои притеснения по отношение на финансирането и размера на инструмента. Предполагам, че ще се вдигне този и следващия месец много шумотевица и в медиите. Затова някои ще кажат, този инструмент е приемлив, други ще кажат, много е малък, за да промени каквото и да е трябва да кажа, че парите, които са а, насочени към конвергенция и конкурентоспособност на а, еврозоната, могат ли те да променят а, нещата? Да, могат, но не е това най-важното. Трябва да направим така, че този и, инструмент да е значим, да бъде резултатен и конвергентността и подобрението на конкурентната ни позиция да могат да се подобряват чрез него. Той ще се променя в времето. И а, той, а, уверявам ви, ще а, бъде много важен. Друга тема, която е важна за нас е управлението напредъка в економическото управление не получава нужното внимание. Няма конкретна връзка между съществуващите инструменти и европейския семестър, затова трябва да се подобри координацията. Според мен Еврогрупата ще има думата за това как тези инструменти се разпределят. Това е съгласно насоките на лидерите в заключенията от декември се казва, че държавите от еврозоната трябва да дават е, своето мнение по тези въпроси на насочване на инструментите. А сега решенията за прилагането се ограничават от решенията за финансирането. Преди да приключа няколко думи за процедурата. Еврогрупата ще приготви е, документ до юни месец, който ще влезе в е, законодателния процес. Аз знам, че и вие работите по фискалния капацитет на еврозоната през последните години и с нетърпение очаквам да видя какви ще е, бъдат новите идеи, които ще се родят в Европейския парламент. И в заключение отново се извинявам, че се разпрострях а, отвъд отреденото ми време. А, ще видим много промени в а, политическият пейзаж на Европа има опасност да се засилят рисковете и да се забави економиката, което означава, че трябва да вземем бързи политически мерки. Аз надявам, че с общи усилия ще се справим добре. Решението за изграждането на механизъм за еврозоната е пример за такава решителност не разглеждаме сега този инструмент в подробности. То обаче показва, че имаме желание да подкрепим едно средство, което води убедително към успех и благодействие за всички. Благодаря. Благодаря ви много. Много ви благодаря. Засегнахте всички теми, теми, които са доста а, деликатни. Разбрах, че накрая има пари, има пари за конкурентоспособност и за конвергенция, така че нямаме равногласие. Това ще помогне нашата готовност и решителност да работим за повишаване на качеството на живот и стандарта на живот и да преодолеем някои от социалните разломи а, така, сега ще чуем и банките. А, нямаме търпение. Господин Луис Уиндос, Гуиндос, заместник-председател на Европейската централна банка. Заповядайте. Chairman. Уважаеми господа председатели, Галтери Янко, господин комисар, господин председател на Еврогрупата, уважаеми депутати, дами и господа. Първо, искам да изкажа благодарност на Европейския парламент и Румънския парламент за дадената възможност да помислим заедно по повод първите 20 години от еврото и да обсъдим бъдещето. Първите две десетилетия бяха доста изключителни. Те включваха голямата финансова криза, която доведе до загуба на производство във всички основни економически зони и кризата с държавния дълг в еврозоната, която бе сериозна заплаха за единната валута. Конвергенцията и финансовата интеграция в еврозоната растат след тези две събития. Но завършността на економическия и паричен съюз предполага да се продължи с конвергенцията, да не се подава тя на сътресенията – благодаря на институциите, заплахата пред еврото бе преодоляна. Няколко членки на еврозоната навлязаха в етап на корекции, коригиране микроемическия дисбаланс. Подобрява се конкурентоспособността. Има сериозни корекции в дефицита по текущата сметка и намалява фискалния дефицит. Благодарение на помощта на паричната политика на ЕЦБ, еврозоната е по път към възстановяване – който води до подобряване на условията на пазара на труда и до разкриване на заетост. Този форум ще ни позволи да обсъдим важната роля на парламентите. Те играят много важна роля в управлението на еврозоната. Можем да надграждаме върху техния принос и да подобрим функционирането на економическия и паричен съюз. Нашия съюз се основава на демокрацията. И в традициите на либералната демокрация, той се основава на принципи, правила и институции, които защитават свободите, правата, правовата държава и са против злоупотребата с власт. Легитимността на подобна система изисква всички граждани, нашия демос, да имат право на глас и на избор. От друга страна, се основава на основни правила, които са в базата на обществения договор. Но легитимността не е еднократен акт, тя изисква непрекъснати усилия от страна на институциите. ЕЦБ. Тя има демократически мандат, записан в договорите, ратифицирани от всички държави членки, според конституционните изисквания. В рамките на този мандат се изпълнят целите за еврозоната, ЕЦБ има правото да използва необходимия инструментариум – Независимостта е защитена, за да се гарантира безпристрастност на решенията й. Да не се подава на политически натиск. Част от е, независимостта включва и отчетност пред Европейския парламент, представителя на европейските граждани. Има годишен преглед и на решенията на ЕЦБ от съда – Одита на оперативната ефективност на ЕЦБ се извършва от Сметната палата. Всичко това ни позволява да действаме в рамките на нашия мандат, а не произволно. Ние гледаме на отчетността пред парламента много сериозно. През годините изградихме една рамка за отчетност, която надхвърля изискванията по договорите. Можем да потвърдим, че Европейския парламент обръща голямо внимание на задълбочения редовен анализ и контрол. Контрола бе затегнат след кризата. Опита на ЕЦП сочи как новия Европейски съюз изисква силни институции, силна отчетност. Трябва да се направи така, че институциите да работят гладко и да дават добри резултати. Относно това, което трябва да се направи, трябва да видим как да гарантираме демократичната легитимност и отчетност. Това въжи за решенията в економическата и фискалната сфера, които са доста политически деликатни по тези въпроси. Парламентите носят важна отговорност. Националните парламенти адаптират националния бюджет спрямо структурните реформи. Европейския парламент като съзаконодателен орган играе ключова роля за ефикасната рамка за управление в Европейския съюз. Парламентарната седмица може да играе много важна роля в това отношение. Тя ни дава възможност да се получим един от друг. В различни политически области, в различните държави членки има успешни реформи. Например, финансовите услуги, завършването на банковия съюз. Ако разгледаме постигнатото от кризата насам, ще видим, че резултатът е доста впечатляващ. Надзорът на европейските банки отбеляза пета си годишнина. Той уеднакви подхода да помогне на банките. Ние разработихме и рамка за преструктуриране, която осигурява плавен фалит на банките и има изместване на мерките от правителствата към финансовия сектор. Така банките стават по-стабилни и са в състояние да подпомагат европейската економика по-добре. Постигнали сме напредък, но това не е достатъчно. Трябва да завършим банковия съвет, съюз, като въведем предпазния механизъм към фонда за преструктуриране. Липсва и третия стълб – европейската схема за гарантиране на влоговете. Има сериозно намаляване на риска в контекста на банковия съюз. Процесът трябва да продължи. Напредъка зависи обаче и от по-единна нормативна уредба. Тук се включват мерки за хармонизиране на националните варианти и опции – трябва да се осигури равнопоставеност на европейско равнище. Това може да стане само чрез европейското законодателство и общи институции, които сближават компетентните национални органи. В заключение ще се спра на една метафора. Националните и Европарламента трябва да са като двама бегача в штафетно бягане. Всеки трябва да си предава легитимността като штафета. Единият трябва да осигурява легитимността на другите. В състезанието трябва да обсъдим разпределението на отговорностите между националното и европейско равнище. Но това не трябва да става през задната вратичка. Трябва да се подложи на обществен дебат. Парламентарната седмица е уместен форум, за да се постигне напредък в това отношение. Благодаря ви. Очаквам днешния дебат с нетърпение. Благодаря ви. Още веднъж поздравление за годишната на банката и за успеха на процедурата след кризата. Доколкото разбрахме от вас, има нужда от схема за гарантиране на влоговете. Това е което искате да бъде подкрепено от парламентаристите. Но всички тези реформи, нови инструменти, нови документи са в ръцете само на един човек а именно Пьер Московиси, комисаря за економически и финансови въпроси, данъчно облагане и митници. Заповядайте. Благодаря. Малко преувеличавате, господин председател, по отношение на моите отговорности, но приемам те ги като предизвикателства. Марио, Луис, дами и господа, добър ден на всички. Това е едно честване, както каза Галтиери. И затова се радвам да бъда сред вас тук, за да отбележим 20-та годишна на еврото. Много добър повод да направим равносметка на единната валута през последните две десетилетия на успехите, на предизвикателствата, на положените усилия и усилията, които предстоят да бъдат положени. Еврото една от най-хубавите прояви на Европейския съюз. 340 е, милиона европейци използват тази валута. Това е част от нашия общ проект. Това е успех, защото нашата валута е доста популярна. Еврото носи полза на Европейския съюз и затова тези, които искат да излязат от зоната, винаги биват а, разобличавани. През тези 20 години еврото се наложи като силна валута, като економическа и търговска сила в света. Тя е на второ място от валутите в момента. Над 60 а, държави използват еврото. Както знаете, пътя не бе лесен нашата валута бе подложена изпитание. Първо, кризата от 2008 година, която се оказа структурна криза в нашата економическа и политическа архитектура. Риска пред еврозоната също бе факт. Валута ни показа своя капацитет за устойчивост. Държавите членки и институциите взеха силни решения за засилване на паричния съюз. Бе създаден механизъм за стабилност – Сериозно засилихме и координацията на економическите и бюджетни политики в рамката на европейския семестър. И днес резултата е на лице, економическата криза е вече зад гърба ни. Ще представя економическите разчети на комисията, и които сочат, че растежа продължава, макар и да има някои облаци и рискове пазара на труда бележи подобрение и то съществено всички държави членки е една хубава новина. Еврото ще излезе по-силно от кризите, от економическата криза. Както каза и Марио, ние минахме обаче от економическа към политическа криза и то без седем сметка. Нарастващото неравенство в еврозоната и извън нея. Това осложнява нашата економическа политика. Да не говорим, че неравенството подглажда евроскептичните движения. Силното евро изисква силен економически и паричен съюз. Ето защо трябва да има конвергенция в еврозоната и повишаване на капацитета и за устойчивост. През тези последни десетилетия, години в еврозоната бе задълбочена економическата и парична политика. Това бе основен приоритет. Искам да благодаря на парламента за непрекъсната подкрепа. Ние имаме три приоритета. На първо място завършване на банковия съюз. Много е направено вече по време на економическата криза. Въведен е механизма за единен надзор, съвета за преструктуриране, фонда за преструктуриране, но задачата не е приключила. Все още предстоят допълнителни стъпки. В тази връзка последната среща на върха на еврозоната постигна доста важен напредък. Европейските ръководители се споразумяха да се създаде предпазен механизъм за единния фонд за преструктуриране, много важен елемент за завършване на банковия съюз. Държавните ръководители приеха механизма за стабилност да получи подкрепа, тече работа по изпълнението, но аз съм оптимист в това отношение. При все това обаче продължава да липсва един банков съюз с три стълба. Европейската система за гарантиране на влоговете. Банковото дело не включва само надзор, и преструктуриране, а и гарантиране на влоговете. Това остава да бъде прието от държавите членки. Съжалявам, че няма постигнат решителен напредък. Много е намален риска. Трябва да се научим и да споделяме риска и обръщам голямо внимание на този въпрос. Втория приоритет е – реформа на Европейския механизъм за стабилност. Тук мога да отбележа с удоволство напредъка на държавите членки по отношение на предпазния механизъм за единния фонд за преструктуриране. Ще бъде разработен един инструментариум за този механизъм, който ще защитава държавите членки от сериозни заплахи по време на криза. Но механизма трябва да бъде подложен на по-дълбока реформа, според мен. Честно казано, то е трудно, трудно е приемливо един орган да взима подобни трайни решения и той да бъде освободен от единен контрол, било то междуправителствен или друг. Комисията предлага този механизъм да залегне в общностното законодателство. Ще има паричен европейски фонд, който ще се управлява от министерството на финансите. Това е една битка, която се води от парламента. Приветствам ви за качеството на вашата работа в това отношение. Третия приоритет, Марио Сентено го спомена, създаването на бюджетен инструмент за еврозоната – Целта е да се вдъхне нов тласък на конвергенцията в еврозоната и да се преодолеят неравенствата, които подкопават кохезията. Комисията предложи два амбициозни проекта в това отношение бюджета за периода 2021-2027. И тук се сближаваме нашата позиция с, с Европарламента. Бюджета на еврозоната трябва да е неразривна част от бюджета за Европа. Това е средство за стабилност, стабилизиране и солидарност, което ще защитава публичните инвестиции при сериозни асиметрични сътресения. И на второ място, програмата за подмагане на реформите ще насърчава растежа и заетостта. Трябва да споразумеем за необходимите характеристики за конкурентоспособността на еврозоната. Стигнахме до принципно споразумение по инструмента, но сме още далеч от е, постигнато съгласие по детайлите, свързани с него. До среща на върха в, е, през юни ние ще положим максимални усилия в това отношение. Искам да очертая още три насоки. На първо място Имаме нужда от истински бюджет на еврозоната, който да отчита и стабилизационния аспект. Силата на бюджета на еврозоната ще е особено решение за в бъдеще, особено значение за в бъдеще. И на следващото място управлението на еврозоната. Много говорим за това – По демократични съображения аз продължавам да настоявам министр на, да има министър на финансите на еврозоната, който да е част от комисията и да е председател на така наречения съвет Еврогрупата и да е обект на контрол от Европейския парламент, да не може да взима решение без контрола на парламента. И на трето място, трябва да се засили международната роля на еврото въздействието на извън териториалните санкции, да речем на САЩ, на, които, на което сме изложили. Трябва да засилим международната роля на еврото. Трябва да разработим стратегическа автономност и еврото да се превърне в международна валута, наравна нога с долара. И така, минаха 20 години, изминахме дълъг път. Но все още сме в началото и имаме нужда от подкрепа. Ето защо економическата и парична политика трябва да остане основен приоритет. Европейските избори не трябва да отклоняват вниманието, но те ни водят и към дебат. Изборите трябва да изиграят роля на катализатор за държавите членки, за да се гарантира стабилността и конвергенцията в еврозоната. Трябва да се завърши економически и паричен съюз. Подкрепата на парламента и националните парламенти е от особено значение в тази връзка. Обеден съм, че помощта и политически натиск на парламента може да доведат до раздвижване през следните месеци. Има две измерения. Това, което е възможно и това, което е задължително. Това са работите, които вършим в еврогрупата. Но има едно изменение много важно за политиката. Изменение измерението е на желателното, което ни кара да бъдем още по-амбициозни в този важен проект за еврото. Благодаря. Благодаря, вие се спряхте на, на различни теми. Засегнахте доста деликатен момент. И искам и аз да се спра на него. Необходимостта от подпомагане за Европейския съюз, който според мен е бележе връх. който е безпредседентен, ако съдим по популярността на някой лидер. Няма да споменавам и конкретни държави. Имам предвид също така и кризата с национализма, популизма и екстремизма. също време, но ако разгледаме политическата криза в някои държави, ще видим, че това ги затруднява да вървят по пътя на реформите. Така че има много теми пред нас и сега давам думата на председателя господин Гвалтиери. Благодаря. Ако трябва да обсъдим какво предстои още да се направи, за да финализираме економическия паричен съюз в навечерят на 20-та годишния на еврото, трябва първо да си припомним как и защо ние разглеждаме еврото като голям успех и едно от най-големите постижения на европейската интеграция. Това е така, защото в самото начало от самото начало еврото трябва да се разглежда не само като един могъщ економически инструмент, но и като един политически проект, економически и политически проект. Така че от една страна ние виждаме че еврото се е доказало като необходим компонент на вътрешния пазар и фактор допринасящ пряко и непряко за растежа на търговията в Европейския съюз, защото не, трябваме да, не трябва да забравяме за модела, който понякога пречи на задълбочаването на економически причин съюз. Също така виждаме безпредседентна интеграция на веригите на създавана стойност, нещо, което е движещ фактор за научно-изследователската, развойната дейност, иновациите и промишлеността. Но също така виждаме и едно политическо измерение на с економическото. И тъй като ние водим този дебат, какво означава суверенен? Едината валута трябва да се разглежда като условие за запазване и възстановяване и споделяне на паричния суверенитет. Това въжи във вътрешен и във външен аспект. Външен аспект очевидно е, че след кризата на системата от Бреттон Лута и Предвид глобализацията, само едината валута дава възможност Европейския съюз да може да има глобална роля. Но разбира се, още те първа предстои да извърши много дейност, както каза господин Московиси, на международната арена. Във вътрешен аспект всичките държави, благодаря на еврото, могат да работят равнопоставено в сферата на економическата и парична политика. Без еврото най-уязвимите ще да бъдат още по-малко суверенни и просто трябваше да следват решенията, взети от държавите с голяма валута, с големи валути. за това трябва да разглеждаме еврото като основополагащо условие за укрепване на европейския модел, включително и социалния модел и също така като политически крегълен камък на един все по-сближаващ се Европейския съюз. Същевременно ние си извлякохме полуките. Финансовата криза направи много очевидни силните и слабите страни на економическия паричен съюз. Видяхме, че интеграцията е затруднена, ако няма единна рамка, включително и в областта на надзора. Виждаме как липсата на общи гаранции за депозитите и на други инструменти може да доведе до изключително благоприятни последици. Видях е, че не успяхме своевременно да предотвратим кризата и видяхме как прекалено големият акцент върху фискалната консолидацията върху фискалната консолидация доведе до втора рецесия. Въпреки, че економически и паричен съюз не е финализиран и въпреки някои погрешни политически решения, видяхме, че Еврото економически паричен съюз показаха, че те са достатъчно силни и те гарантират също така достатъчно гъвкавост. Това ни позволи да създадем нови инструменти за управление на кризите – и Европейска централна банка успя да използва всичките си правомощия и да направи всичко за запазване на целостността на еврозоната и това даде своите резултати. И видяхме, че това дори не струваше и едно евро. Видяхме, че беше създаден един механизъм за реорганизиране на проблемните финансови институции и видяхме, че също така Европейската централна банка разшири своя инструментариум, като добави към него количеството облегчаване, което улесни финансовите условия в цели Европейски съюз. в момента банките подобряват своята ситуация, ние сме в много по-добра форма економика се възстановява и въпреки, че економическия растеж се забавя, важно е, че има условия за непрекъснат растеж, а също така и тенденция към разширяването в областта на данъчно-бюджетната политика. Обаче, от друга страна, ако разгледаме сегашните слабости – ако разгледаме рисковете пред нас, ясно е, че все още сме едва на средата на пътя и трябва да направим решаващи стъпки към финализирането на економически паричен съюз, особено като разгледаме това, което ни остави в наследство кризата. Липса на баланс, също така голямата задлъжнялост все още ниските инвестиции и заплати, продължаващото социално неравенство. Ако видим какви са последиците от кризата, ще видим, че няма място за успокояване и трябва да се действа. Така че споделям приоритетите, по които вече тук говорише господин Сентена – Разбира се, трябва да финализираме банковия съюз и съюз на капиталовите пазари. Няма нужда да повтарям защо това е толкова важен инструмент, който ще подпомогне економическия растеж, по-голямата устойчивост на економиката. Ние вече се договорихме за защитния механизъм, но все още не сме успели да извършим действията по създаване на схемата за гарантиране на влоговете, нещо, което позволява по-добро движение на капитали и по-успешно финализиране на банковия съюз, така че очакваме резултатите от работата на работната група на високо равнище. И трябва също така да внимаваме и да не вдигаме твърде много летвата, когато изискваме намаляване на рисковете. Защото понякога, когато правим анализ на ползите и разходите, виждаме, че намаляването на рисковете може да бъде всъщност в прекалено голяма степен доста негативно и да спира положителни процеси. И също така виждаме, че е необходимо да има целеви бюджетни механизми за еврозоната, защото единната валута има своите потребности и са необходими за нея специални инструменти. Всичко това е в центъра на размисъл и в Европейския съюз и в Еврогрупата, но искам да се спра върху три важни аспекта, особено важни за Европейския парламент. Първо, тези целеви бюджетни инструменти трябва да бъдат част от европейския бюджет и да подлежат на обичайните бюджетни процедури. Второ, не можем да разчитаме на преорганизирането, прехвърлянето на средства, не можем да взимаме средства от обичайните структурни фондове и политиката сближаване. Ние трябва да мислим за регионите и не трябва да се създава противопоставяне между еврозоната и държавите, които са извън еврозоната. И, както казах, Европейския парламент никога няма да приеме това прехвърляне на средства от политиката за сближаване и структурните фондове. И ни трябва и конвергенция, но и стабилизация. И са необходими тези две функции, защото стабилизацията и функция за стабилизиране са от жизнено важно значение, ако разгледаме полките от кризата и ако видим, какви компромиси трябва да се правят между подкрепа за търговията и економическото сближаване. Виждаме, че разбира се колко да е сложно това, но това е възможно. Ние смятаме, че функция за стабилизиране е абсолютно необходима за добре функциониращ економически и паричен съюз и само политическото сближаване, политическата конвергенция не е достатъчна. може би няма да успеем да говорим за конкретните суми в тези бюджетни механизми. Обаче това не трябва да ни пречи да мислим как да подобрим нашата фискална уредба. И вчера много обсъждахме как можем да работим срещу макроекономическите неравновесия, как да направим нашата економика по-малко зависеща от цикличността и да бъде по-привлекателна за инвестициите. И трябва да, разбира се, обмислим кои са тези конкретни целеви бюджетни механизми и накрая последно за демокрацията. Това демократично измерение е абсолютно необходимо и приветствам това, което господин Московиси каза. И ние имаме едно златно правило. Ние парламентаристите искаме да има силен парламентарен контрол върху економическата политика и също така всички решения трябва да подлежат на това ниво парламентарен контрол, на което се взимат решения. Т.е. Европейския парламент координира и Европейския парламент и националните парламенти, а националните парламенти извършва контрол върху решенията, които се взимат за националните бюджети. Без този демократичен механизъм ще е трудно да обясним на нашите граждани в какво е силната страна на парламентарната демокрация. Т.е. трябва да създадем един такъв благоприятен омагиосен кръг. Мисля си, че ние всички сме от една страна и всички искаме да имаме система, която е демократична, в която има подотчетност и прозрачност и тя се основа върху дейността на парламентите. Мисля си, че трябва да сме едини и да настояваме да има това демократично измерение в уредбата за економически паричен съюз. Благодаря ви. И така сега вече можем да започнем нашия дебат. Сега ще дам думата на господин Роберто Глотиери, за да води нашата сесия. Благодаря, знаете правилата, няма да повтарям правилата, но в 12.42 трябва да спрем нашата работа, защото председателят на Европейския парламент ще бъде, както винаги, точен, така че сега господин Домингос от в Португалия. Той е депутат в Европейския парламент. А това е госпожа Домингос. Благодаря. Аз съм от партията ПСД, която е част от... Вече 20 години имаме евро. Това, разбира се, е основание за това да сме доволни. Обаче имаше много хора, които винаги казваха, че еврото няма да оцелее. Трябва да работи много решително за това еврото да може да преживее кризата. И виждаме, че днес се говореше за новите инструменти, за новия бюджет. Всичко това са важни мерки, инструменти. Същевременно виждаме твърде малко напредък по третия стълб на банковия съюз, малко е напредък и по европейската схема за гарантиране на влоговете. Резултатите от срещата на върха на еврозоната през декември миналата година бяха разочароващи. Господин председател, дами и господа, a igualdade, do que o mesmo euro ter um valor diferente em Estados-membros diferentes. И criar um grupo de trabalho para resolver. И смята, че трябва да създаде работна група, за да бъде въведена тази схема за гарантиране на влоговете. мятам, че е необходимо да се проведе една мащабна реформа. Не можем да бъдем с една недостроена къща, когато се разрази следващата е, криза. Господин Вацис от Социалистите демократите. Кири синадελфи, το ευρώ επιβίωσε της χρηματοπιστωτικής... Еврото успя да оцелее по време на финансовата криза и доказа своята устойчивост. И кризата показа също така и слабите страни на еврото, които се дължат още на периода, когато се замисляше еврото. Видяхме, че економическата криза задълбочи неравенството между богатите на север и бедните на юг. Затова трябва да има равномерно разпределение на богатството и задълженията. И виждаме, че няма солидарност, виждаме, че спада БВП в най-засегнати държави. Продължава да има държави членки, които нямат достатъчно инструменти, за да могат да спазват принципите на конвергенцията и да привлекат инвестициите. Да, вярно, е, подобри се економическата ситуация, но не трябва да почиваме на лаврите и не трябва да се подаваме на инерцията. Необходимо е да продължат институционалните реформи на национално-европейско ниво. По този начин ще бъде постигната конвергенцията, ще бъде гарантират напредък, социалното благополучие – и трябва също така да насърчим, да стимулираме тези държави, които искат да влязат в еврозоната. Защото това е добро за всички държави в Европейския съюз. И накрая искам да подчерта, че задълбочаването на економическия паричен съюз, да, тук всички говориха за този механизъм за гарантиране на влоговете, но трябва да се премине от думи към дела и така финализирането на единия пазар, банковия съюз, съюза на капиталовите пазари е нещо необходимо, за да може наистина Европейския съюз да бъде важен глобален фактор – Господин Московиси каза, че повечето европейски граждани смятат, че проекта с еврото е успехно. Разбира се, това не означава, че няма какво да се подобри. Благодаря. Благодаря, господин Пападимолис от Европейския парламент от ГУЕ. Благодаря, господин председател. След изминалите 20 години от въвеждането на еврото, според мен, трябва да се спрем не толкова на успехите, а на това, което може да се подобри. Според е, цифрите, еврото е доста устойчиво от една страна, но от друга има грешки при изграждането на единната валута, които водят до неравенство и отдалечаване. Има все повече неравенство, което подклажда движенията на крайната десница, които подкопават успехите на еврото. Едината валота не може да оцелее без прозрачност, без зачитане на демократичните принципи и без кохезия. Искам да се възползвам от този повод, за да задам няколко въпроса. Amnesty International е издала наскоро доклад, в който иска по-голяма демократична отчетност и прозрачност в еврогрупата. Не могат да се взимат непрозрачни решения зад затворени врати. Трябва да се дава отчет пред националните и европейския парламенти. Съгласни ли сте с тази теза, да или не? господин комисар? Защо има десетки журналисти, подаващи сигнали за нередности, които разкриха големите скандали с укриване на данъци и данъчни измами, а европейските институции не могат сами да разкрият тези скандали, да наложат съответните санкции. Става въпрос за десетки милиони евро, които се отклоняват от държавния бюджет. И малки и средния бизнес, обществото, работещите се облагат с повече данъци, за да се запълнят всички тези дупки. Защо е частичен економически и паричен съюз? Защо не е направи необходимото, за да се постигне напред по неговото завършване? Господин Борг от Италия Европа на нациите и свободата. Президент. Благодаря, господин председател. Отбелязваме 20 годишната на еврото. Ако честванията, за които чух, са защото след 20 години все още съществува еврото, да, има го. Да, но успешно ли беше еврото и този успех за, все, за всички ли бе, е, бе успех? Това трябваше да е история на конвергенция а, е, и а, е, на а, конкурентоспособност, но се оказа а, всъщност знак за разделение след кризата. Економическите резултати в еврозоната са по-лоши, отколкото в останалата част от развитите економики. Дори в момента държави в Европейския съюз, които не са извън еврото, като средно растат по-бързо, отколкото средното в еврозоната. Успехът ли беше е, за Гърция? Успех ли беше за Ирландия? За Франция? Успех ли бе? Да видим как беше за Италия. Едва ли нещо, за което да се радва и празнува човек 20 години нулев растеж. 3% да, добре. Но трите може да ги смятаме за нула. Най-високата безработица в нашата история вече няма безрискови активи за спестителите. И разбира се, е, прихода е нула заради банковата криза, поради затягането на коланите. Ако говорите за банките, Отговорите са най-различни. В момента разходите за финансиране в, в нашата страна са 3% над тези в Германия. Как може в е, страни от една зона да има такива големи разлики? Реалните заплати спадат. Ние продължаваме да плащаме за този тъй наречен успех. Не само Италия обаче. Мисля, че на следващите избори ще се чуе как стои въпросът а, с успеха от страна на господавателите във Франция, даже а, в, а, тези, в а, Германия. Горво, се, че популистите са един вид а, сякаш врагове. А, имало нарастване на популизма, но това не е а, враг. Това е нормалната реакция на народите към управляващия елит, загубил връзка с реалността. А, така че чудя се. А, колко от тези, които днес са в Европейския парламент, ще бъдат отново тук и колко ще се присъединят, за да го подобрят. Благодаря. Съмнявам се, че разходите за финансиране в Италия от това ще спаднат, но господин Балорас от Гърция. Заповядайте. Благодаря, господин председател. През 1990 година много хората говориха за еврото. Какво ще се случи? Дали ще има проблеми с целия този модел? И и имаше много съмнения, включително и от Нобелови лауреати, но видяхме, какво се случи? Подобри се и качеството на живота, подсили се конвергенцията и видяхме, че независимо от кризата, че се подобри търговията, економиката и потоците капитал, видяхме, че еврото стана основа за економическо и регионално сближаване – по време на златния век на еврото, когато никой не можеше да постави под съмнение общата валута, видяхме, че банките значително увеличиха лихвените проценти. И по този начин се удвоиха търговските потоци в Европейския съюз. Обаче кризата разкри слабостите, включително и структурните слабости на еврото. Видяхме, че основните цели, като конвергенцията, сближаването, развитието, бяха загърбани. Механизмите за продоляване на кризата трябваше да бъдат задействани и замислени преди всичко вече след като кризата настъпи. Видяхме, че нямаше подготвен към кризата. Ние в Гърция много пострадахме, но за това ще говорим някой друг път. Ако искаме да имаме економически паричен съюз, имаме нужда от повече контрол и повече демократична легитимност. Не може Еврогрупата да се среща, да взима важни решения, засягащи живота на милионите граждани, без каквато и да било демократична легитимност. Не може само технократите да решават живота на милионите европейски граждани. Няма демократична легитимност. Има неолиберална политика, която е била много тежка, която заедно с структурните дефекти в еврото доведе до бедността на много хора и до възхода на крайно десните. Депутат от Европейския парламент от НП. Благодаря. Моят въпрос е към господин Сантено, председател на Еврогрупата. Европейската комисия и Европейския парламент внесоха предложение за дълбочаване на конвергенцията и сближаването в еврозоната. Еврогрупата не внесе никакво предложение. Господин председател на Еврогрупата, вие казахте, че през юни ще внесете предложение. Обаче Европейските избори ще се проведат през май. Европейския парламент няма все още да бъде изцяло формиран през юния. Моля, отговорете ми най-малкото на един просичък въпрос. За да има бюджет на еврото, европейски механизъм за стабилизация и за инвестиции – отговаря ли на предложението на комисията. Съгласна ли е Еврогрупата, че е достатъчно да имаме 30 милиарда за този механизъм и за неговото финансиране. Как смятате да финансира този механизъм? С нови средства? Какво може да се направи, за да се увеличи приноса на собствените средства Европейския съюз, за да се финансира този механизъм, който все още е в зародишно положение. Благодаря. Ja, äh, guten Tag. Erstmal vielen Dank für das Wort. Ähm... Ja, благодаря ви за това, че ми давате думата. Трябва да ви критикувам. Опитва се да украсите нещата. Говорите за економически растеж в цялата еврозона. Финансовият министр говореше обаче за 50 милиона дупка в бюджета и то днес утре. Не, не мисля, че еднозначно може да определяме като успех, защото 4 години имахме тежки последици поради економическата криза върху дребния спестител, което означава, че нямаме активи. За средния гражданин факта, че има отрицателна лихва, означава, че се тупят спестяванията му, което не може да се компенсира и че ви чака бедност в края на живота ви трябва да се помисли и за това какво, сме направ... какво сте направили за а, обикновения гражданин. Трябва да имаме предвид също, че в редица а, страни през, следващ... през миналите години, например, а, се натрупват а, стотици милиони като дългови. Не може да преценим кога ще се а, изплатят тези пари, дали ще се променят договорите, дали ще се променят гаранционните схеми на вложителите, италианските банки се клатят. Има опасения поради това, че гръцка, извинете, че германска гаранционна схема ще се намеси, това ще доведе до експроприация експроприация на германските спестители. Сега искам да се спра с няколко думи на популизма или пък десния екстремизъм, дали те могат да критикуват популизма. Не може да се е, хвърлят а, е, е, критики просто така на популистите. Не, просто а, това не е демократично, ако не се дава възможно да се критикува. А, благодаря, аз не бих коментирал банкерските дела. Всяка а, страна си има собствени специфики. Сега имаме някои ограничения във времето, има и допълнително записали се, което е възможно. Мога да дам думата само ако съкратим времето на минута и половина. Иначе няма да има време за никого или да остане списъка както е. Аз бих искал да се изкажат колкото може повече хора, иначе няма да има време да се чуе и обобщение от панелистите. Сега господин Перейра. Благодаря, господин Гвалтери. Освен, че трябва да празнуваме 20 годишнината на еврото, трябва да обмислим как да укрепим еврото, как да преодолеем възможността от сътресенията, как да дадем положителна динамика. Знаем, че има пътна карта за еврото и искаме да зададем въпроса, що след 10 години независимо от важните качки, все още остава толкова много работа, която трябва да се извърши. И част от отговора е тази зададена улица с намаляването и разпределянето на рисковете. Господин Фернандеш каза и тук в Европейския парламент има съпротива срещу реформата на еврото в името на идеята, че има необходимост от непрекъснато намаляване на риска. И този блокаж трябва да бъде преодолян след като беше намален дълга и бяха намалени необслужваните дългове, трябва да продължи с реформата на еврото, дори това да означава да има рискове. Господин Перич от НП, госпожа Перич. Поштовани председниче, е, поштовани колегите, Уважаеми господин председател, скъпи колеги, Поздравления от името на нашата делегация по повод 20-та годишна на еврото. Независимо, че имаше доста скептицизъм в изказванията, искам да кажа, че Харватска, като скорошен член на ЕСА, започва изпълнение на стратегията за въвеждане на еврото в страната Преминахме през доста тежки процедури в тази връзка от 2016 година насам. Сега, за първия път, поне на теория, сме изпълнили критериите за въвеждане на еврото. За да можем да влезем в чакалните на еврозоната, Европейския валутен механизъм 2. Бюджетният дефицит е под 3% от БВП, а публичният дълг намалява с по-бързи темпове от очакването, което означава, че публичните финанси са стабилни в момента. Хрватска се различава от други държави Нашето предимство е, че економиката ни е до голяма степен интегрирана с еврозоната. Трябва да ви прекъсна, иначе другите няма да имат време за изказване. Госпожа Алто а Финланд от, от госпожа Алто от Финландия Зелените. Благодаря. Искам да чуя малко повече за отговорността на държавите членки да изграждат сами собствената си економика, да се справят с слабостите. Много проблеми проистичат от свръхзадлъжнялостта. Когато говорим за национална отговорност, става въпрос как да подходим и към излишъка и как да избегнем патовата ситуация, в която се намираме. Не можем да критикуваме че се спазват правилата такива, каквито са. Ако трябва да има механизъм за стабилност, трябва да разгледаме вътрешната финансова политика, а не само да следим кога се нарушават тези правила. Thank you, uh, Margarita Marques, por... Margarita Португалия, социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да благодаря на всичките оратори. Преди всичко на господин Сантено поздравявам го за извършената от негова работа и това, което той заложи като основа за заключенията на срещата на върха на Еврогрупата и пътната карта. И искам да подчертая един факт. Това, че държавите губят своите правомощия за девалвиране на валутата и освен това те нямат достъп до лихвените проценти, което им позволява, т.е. не им позволява да имат различни подходи към пазара. Тези условия, които създаде еврото, доведоха не до не конвергенция, а дивергенция. И си спомняме как кризата направи това, че ако еврото не съществуваше, кризата щеше да бъде още по-тежка за цяла Европа. За това искам да се обърна към депутат от Лигата. Крехкостта на еврото е факт, но факт е, че и еврото е успех. Днес има много предизвикателства пред еврото. Трябва да се продължава с економическата и парична политика, с всичките стълбове и да се изгради възможност за демократичен контрол от страна на националните парламент, Европейския парламент. Mr. President. Thank you, Roberto. Honorable colleagues, uh, everybody seems to... Благодаря на всички. Всички май или признават, или се оплакват от това, че еврозоната не работи както трябва. А, просто цифрите сочат какво означава един двигател на растежа 1,9 до в еврозоната, 2,1 извън зоната. Тези грешчици не са е, изненадващи, те са е, по-точно резултат от е, това, че има конкурентна безработица или конкурентна обесценка да, без политическа конфронтация между държавите. Сега трябва да търсим решения решенията са амбициозни. Да се тръгне напред към а, асиметричния шок чрез асиметрични правила, да прилагаме проциклични а, политики когато економиката се свива и контрациклични обратно. Ето такива неща говорят популистите. И за тази цел трябва да изтъкна, че е, преди да се регулира еврогрупата с нови средства, тя трябва да стане отчитаща се прозрачна. Благодаря, господин Мартас от Гърция, последен изказващ се. Благодаря, господин председател. Всяка валута изпълнява две цели. Стабилен валутен курс и осигуряване на адекватна ликвидност на вътрешния пазар. ЕЦБ обаче приема малко странни политики – дефицита по текущата сметка ще се коригира само с бюджетни мерки, което ще се отрази неблагоприятно върху вноса. За да се увеличи БВП, трябва да се увеличи вноса. Ето защо за тази цел трябва да се предвиди механизъм за ликвидност в краткосрочен план, който да е в полза на пазара, на бизнеса, за да се засилят частните инвестиции и износа. Какво мислите за политиката на затягането на коланите, която доведе до спад на потреблението? Ако Европейския съюз иска да накаже дадено правителство, защото е надхвърлило бюджетния дефицит, нека да го накаже, но да не наказва частния пазар, предприятията поради тази причина. Защото има стагнация в износа и в економиката като цяло. Комисията заедно с ЕЦБ трябва да намери решение, за да помогне на бизнеса. По две минути за отговори имат сега колегите от Президиума. Доста е трудно, давам си сметка. Първо Мариус Центена. Е, е, Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Първо, първо искам да успокоя най-малкото някой от вас, че работната група на високо ниво се състои от заместниците на всички финансови министри. Никога преди въпросът с Европейската система за гарантиране на влоговете не е била взимана толкова на сериозно гледна точка на хората, които се занимават с него. Искам да ви кажа, че решенията на нивото на съвета се взимат от демократично избрани правителства и има прозрачност на това ниво. Тук не става дума за моето мнение. Аз бях днес абсолютно ясен в моето изказване. Само искам да кажа накратко, че не можем да използваме едни и същи пари два пъти, така че трябва да мислим откъде можем да вземем пари, за да финансираме бюджета. И трябва да отчитаме и политическите условия. Посланието ми днес е, че трябва да действаме. В една демокрация това означава да се гласува и изборите наближават. Трябва да ги използвам. Затова призовавам настойчиво всеки да гласува. Говорихме за процъфтяването. Не говорим за проблемите от вчера или днес, но вече над 50 години европейската интеграция. Това е дълъг и успешен процес. Понякога е, дебатът е, поставя акцент върху нетните вносители и нетните получатели. Мисля си, че всички сме нетни победители в този процес и трябва да продължим това. Еврото в момент се радва на най-голяма подкрепа, отколкото когато е да било. Това противоречи на това, което казват евроскептиците и трябва да надграждаме върху този успех и трябва възоснова на това да взимаме решения. Благодаря. Благодаря ви за възможността за обобщаване, способността ви за обобщаване. Заповядайте, господин председател. Съвсем накратко, като погледнем назад последните 20 години еврото, трябва да кажем, че първо имахме много ниска инфлация, под 2%, ниски лихвени нива, Едновременно финансовата ситуация на банките днес е много по-добра, отколкото преди 10 години. Има много по-висока капитализация упростя се нашата работа в това отношение. Мисля, че нещо безспорно можем да кажем, защото 50% от хората в еврозоната го подкрепят. Те смятат, че това е добра валута, добър инструмент за интервенция. Напред да погледнем сега, бих казал, че а има някои пропуски в институционалната рамка на еврото. Ние ги коригираме. Трябва да довършим банковия съюз с третия стоп на а също така да доизградим и капиталовия съюз и аз съм за този инструмент за стабилизация, за фискалната фискалните възможности, е, за да се защитим от асиметрични шокове, иначе сме е, в ръцете на самогъщия. Благодаря. Благодаря. Дискусията сочи, че еврото е обект на дебат, което е съвсем логично. Еврото е съвместно начинание, младо и силно. Аз не съм от тези, които само го възхваляват, без да погледна критично. Знам какви са ползите от еврото. На първо място стабилност, защита, единство, сила. Поради тази причина 74% от еврото, от гражданите, които използват еврото, са привързани към него. Тези, които искаха да излезат от еврозоната, трябваше да се сменят мнението в последствие. Знаем също така и какво трябва да се подобри допълнително, за да добие по-голяма сила еврото като валута. Тук имам предвид измерение като динамизъм, заетост, растеж, но ние сме в възм... способност да отидем по-далеч. Ще се спра на четирите насоки, в които трябва да се очертая бъдещето на еврото. Банков съюз на първо място, който трябва да бъде завършен. През 2012 година бе казано, че има три стълба, не два надзора, преструктурирането и гарантирането на влоговете, който е израз на солидарност. Не трябва да забравяме третото измерение. На второ място, втория елемент е прогресивно трансформиране на европейския механизъм за стабилен в истински европейски паричен фонд, обект на демократичен контрол – Бъдещето му е да се превърне в европейска институция, а не междуправителствен механизъм. На трето място, бюджета на еврозоната. Много изразиха своето виждане по този въпрос. Този бюджет трябва да се превърне в средство за конвергенция, избягване на неравенството. И на последно място, парламентарния контрол. Решенията без демократичен контрол се различават от тези, които се вземат съвмич, съвместно и са обект на демократичен контрол. Ето защо Еврогрупата, един ефикасен инструмент, трябва да бъде обект на демократичен контрол. И на последно място, популизма, споменат от господин Борги. Популистите не са врагове. Много често човек просто не третира с внимание враговете си и аргументите, които изцъкват те. Просто ги отвърля като фалшиви новини. Това въжи за двете страни. Популистите не са врагове, но антисемитизма и ксенофобията са политически противници. Тези, които застъпват тезата за национализма, Просто не могат да издържат на нашите аргументи. Италия, да речем, всички италианци знаят, че бъдещето на Италия е неразривно свързано с еврозоната. бе казано, че Европа не трябва да се променя за изборите, трябва да се излезе от нея. Аз не съм съгласен с това изявление. Италия трябва да остане в Европа и трябва да се предприемат съответните реформи, за да се отговори на реакцията на популистите. Благодаря. Идентифицирането на проблемите, решаването им, амбициозността на установяването на нужните реформи и силната защита на еврото също са белези на успех. Няма тук противоречие. Също така, много от нещата, които чух от господин Борги, трябва да се оценят – в сравнение с това как биха изглеждали нещата, ако нямахме евро. Аз мисля, че щяхме да сме по-зле, а не по-добре. Така че едновременно може силно да се защитава и да се чества еврото като е едно от най-силните средства за възстановяване на економическия суверенитет – а от друга страна да се направи и анализ, също критичен. Аз също критикувах годините на прекомерни економии и да се откроят проблемите. Сегашната конструкция все още не е в състояние напълно да намери отговор на тези затруднения. Аз мисля, че има общи елементи. Не трябва да кажем, че сме прекалено амбициозни, но довършване на паричния а, съюз, а, създаване на бюджетния инструмент, а, инструмента за а, стабилизиране, пълно включване на социалния стълб в рамките на Европейския семестър и Европейският паричен съюз и и защита на инвестициите, защото в крайна сметка имаме нужда от повече инвестиции, публични и частни. Трябва да направим преглед на нашите фискални правила те трябва да бъдат повече проциклични, а не ациклични. Но като казваме така, обръкваме различните фази. Аз съм убеден, че до 2014 имахме прекомерни економики, погрешна економическа политика. Аз се осъждам, но се съмнявам, че предвид на фискалното ни положение можем да отстояваме нуждата от гъвкавост през последните години, ко която е насочена и към експанзия разширяване на економиката. Тоест, нещата не могат да се гледат, според мен, само индивидуално, национално. Трябва да имаме и поглед и общи инструменти, защото в една игра, в която всички печелят, а не да режем от едните, от кохезионната политика, па да дадем на другите, е, е, според нас е необходимо е, да имаме 1,3% и амбиция да намерим и собствени а, източници за финансиране, като например за борбата с укриването и заобикалянето на данъчните задължения, реформиране на редица политики. Така, с общи усилия можем да постигнем много и не можем да, е, да си, отричаме големите резултати които постигнахме, включително ЕЦБ, един голям общ актив, който имаме и от друга страна, предвид на различните ни мнения, разбира се, но обединени по, по положителен начин в усилията си да работим по един положителен дневен ред и да имаме конструктивен дебат за да видим а, и как да представим а, за следващите избори бъдещето на Европейския съюз. Уважаеми а, колеги, искам да ви благодаря от името на румънските ни колеги, че благодарим за това, че споделихте с нас вашите идеи. Те са насочени към а, предизвикателствата пред нас, но понеже имаме годишнина, 20-та година, а, изпълнени с трудности, мисля, че трябва да сме благодарни на, нашия, на нашите предшественици, които ни дадоха този инструмент. Той е труден, но трябва да се постараем така, че да го пригодим за идните поколения, така че ще се радваме да ни посетите в а, Бука, на нашите чествания по този начин. Благодаря. Но поне е сладко парада измечен, доста го търчи. Не е била манекенка плюс, виж, така. Ще се изпълнете, където да, и умът. Лепа баба.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 Нужда, не? Как да погледам. Но па па слика, па ще видам. Ja, maar nee. Nee. Gemiddeld 2,9. Nee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 No, сам je, sam je u bistvu demo, demo se priznati, ne, da je uh, u širšem okviru kontekstu ne, je ta pritisk na lepoto, na izgled, to velik ne. Ja, da pač te kateri popustijo potem. Ne, razumeš? To je, tak je, ne pač. Ma ne, sej, sej, sej ni bistveno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 Albania, ne? Però se tam Ličanka, žena, vančno, državno, ne, njihovi, ne, so imajo vse to, vse so, vse so tam, ne, bi rekla, ne bodi si učinil, za plet se kam pa ne. Zato, ne, ne, zato, ker jim rekel, ne. Tako da tega, tako.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 Мену, е ми ще ніби нічого ваше папа. Це не подобане. Не подстукна танча. Усмица в пичи, да се водака зрасла, по-турчето.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

Good morning, everybody. Добър ден. Господин Янко от е, Романската е, камара на депутатите, колеги от Европейския парламент, господин президент а, е, е, Центено, Галтери. Радвам се да говоря пред вас като част от Европейската парламентарна седмица. Това е най-големата проява на Европейския парламент. Тази година участват 123 кандидати от 27 държави членки, 5 страни кандидатки, плюс Норвегия и Швейцария. Една от задачите на моя мандат като председател на Европейския парламент е да доведа европейските политики и институции по-близко до, по до гражданите. Ние трябва да засилваме доверието на нашите граждани в нашия съюз и институциите му. Благодаря общата ни цел трябва да бъде да представим нова визия за бъдещето на Европа. Трябва да предлагаме конкретни действия, които да преоформят Европейския съюз през едните години в полза на всички европейци. За тази цел Европейският парламент иска да засили интерпарламентарното сътрудничество. Сега ми позволете да продължа на майчиния си език италиански. До l'importanza del semestre europeo e la sua efficacia. Del... И така дискуваме европейски, дискутираме европейския семестър а, за неговата участие в економическото управление и редица други теми. А, ние а, виждаме а през 2019 година Европа, която забавя своя ръст. А, трябва да се възстановим след загуба на 14 мили, милиона работни места след тази рецесия от преди 10 години ни притесняват значителните регионални и социални дисбаланси на а, нашия континент. А, виждаме също тъмни а, облаци с безработица над 10%. Младежката безработица е неприемлива 42% за Гърция, 34% в а, Испания и 32% в Италия. В Европейския съюз 10% от младежите нито работят, нито учат. 120 е, милиона души е, са под е, риска от социално изключване или бедност. Технологичната революция насърчава конкурентоспособността също е време, но имаме хора, които много страдат от това, че са изтласкани на край по, по, в покрайните на трудовия пазар или на стандартите на живота. Единственият ни е, подход, изход напред е да бъдем а, а, заедно, да бъдем по-ефективни и по-обединени в Европа. Трябва да се изправим лице в лице на световната сцена с други гиганти, като Съединените щати, Китай, Русия или Индия. Но ръста трябва да води към просперитет за всички европейци. Това е нашия модел, модел на социалната економика. Не бива никой да бъде изоставян защото нашите основни ценности, нашите основни а, камъни в нашия градеж са а, свободата а, инова... и а, достоинството на хората. А, за да постигнем това, трябва да предоставим и подкрепещи мерки на а, бизнеса. В следващата финансова рамкова увеличаваме Европейския социален фонд с 120 е, милиарда, за да помагаме младежи, които търсят е, мястото си на трудовия пазар или учат. Трябва да инвестираме 5,5 е, милиарда в фонда Investa EU за повишаване на професионалната квалификация. Инвестициите, разбира се, не са достатъчни. Новите технологии трябва да направят така, че правилата, които ни защитават, трябва да също работят в името на самите работници, техните правила и защита на потребителите. Аз искам да отбележа и а, директивата за авторските права, която ни дава възможност да подкрепяме творчеството и авторите да получават адекватно възнаграждение. Е, забер... Разходите за изследвания, иновации – трябва да се разглеждат така, че да способства нашата конкурентна способност. Този бюджет трябва да се вдигне до 120 милиарда в сравнение с 80-те милиарда по хоризонта 2020 година Малките предприятия са част от социалната тъка на нашето общество. Ние призоваваме за финансиране на големи програми за преструктуриране, за отбрана и космически дейности. Започваме също да работим и с, а, по отношение на единия пазар и в цифровата сфера трябва да доведем ползите до нивото на регионите. Миналата седмица парламента прие стратегия, което е действие в тази посока. Вътрешния пазар трябва да гарантира повече справедливост, хармонизация на данъците. Не може да приемем данъчни обежища или нива на данъчно облагане, които клонят към нулата. Необходимо е да довършим изграждането на банковия съюз. Е, не можем да имаме една валута без да се постараем да е, постигнем по-хомогенни нива на конкурентоспособност, социална конвергенция. За това стабилизационната функция и е, Бюджетни инструмент е е, са такива средства, с които можем да реагираме в ситуация на криза, можем да гарантираме по-голяма прозрачност на добро, отговорно управление. Мисля, че можем да постигнем още повече в европейските институции, особено чрез сътрудничество между тях. По време на парламентарната седмица ние работим заедно с националните парламенти. Можем да кажем, че заедно можем да подкрепяме инструменти, които ни дават възможност да подобрим нашата отбрана. Парламента призова държавните ръководители да се произнесат за бъдещето на Европа. Откликването на тази покана гарантира един отворен и прозрачен дебат. Този дебат стана възможност участието на парламента и националните парламенти ще допринесе задълбочаване на демократичния процес на Съюза. Европейския парламент играе ключова роля. През последното десетилетие политическите партии, които са против европейската интеграция, удвоиха броя на гласувалите за тях. Гражданите имат по-малко доверие на Европейския съюз. Географските райони с най-висока безработица са онези, в които най-много се гласува срещу Европейския съюз. Трябва да заселим нашето сътрудничество, най-вече сферата на економическата политика и трябва да насърчаваме взаимния обмен на най-добра практика. Сигурен съм, че тази парламентарна седмица ще допринесе за демократичната отговорност на економическото управление и бюджетната политика на Европейския съюз. И за това ви благодаря за това, че сте тук. Пожелавам успешна работа на всички ви.